Председателят не говори в микрофон. Е- Комисарят Хан, благодаря господин а, председател. Мислех, че последните изречения бяха така индикация за заключително изявление. Какво да ви кажа? Благодаря ви за този разговор. За мен а, беше така положително дежавю Миналия път, когато бях тук, имах чувството, че това не е изслушване, а е обмен, разговор. Такова е и разбирането ми за бъдещата ми работа с вас. Смятам, че в такъв един съвместен разговор, трябва да търсим решения и да постигаме резултати всеки път и всеки път да напредваме по-малко. Естествено, че не винаги ще, ще бъдем на едно мнение 100%. Това не е трагично, това е демокрацията. Решаващото е, че всички имаме една и съща воля, а именно да дръпнем нещата напред в интерес на нашата, нашите граждани, да спомогнем за напредъка на европейския проект и за гарантирането на европейските интереси. Гарантирайки европейските интереси, ние допринасяме и за развитието в обкръжаващите ни страни, защото можем да помогнем помогнем те да имат по-добро, по-сигурно бъдеще, повече перспективи, бъдеще, което да позволява на хората да остават в тези страни и да не се безпокоят за себе си, своите деца и внуци. Ще ми се в Европа и в страните около Европа да има гигантско неизтичане на мозъци, циркулиране, обмен на мозъци, да се движат свободни хора, които свободно да решават къде да използват своите шансове. Ако можем да допринесем за такава една ситуация през следващите пет години, ще сме а, оказали голям принос към историята. Готов съм в продължение 5 години всеотдайно да работя за този проект, като разчитам на вашата подкрепа. Благодаря ви. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Благодаря, господин комисар. Виждате, че тази комисия е любезна, добра комисия, иначе нямаше така любезно да ви ръкопляскаме, но бъдете сигурен, че умеем да бъдем и нелюбезни. Лично аз смятам, че е, тези ръкопляскания бяха е, така знак за това каква ще бъде вашата оценка. Благодаря ви за изложенията, за отговорите, които дадахте. Разбира се, че не всеки е съгласен с всичките ви отговори и Боже опази да е така, но мисля, че тук създадохме добри предпоставки за отлично сътрудничество. И ако се налага да ви пишем и покана, бихме ви приканили към отлично сътрудничество в следващите години. В 4Q1 продължаваме с заседание на координаторите, където ще говорим за поканата за господин комисаря.